All right, welcome. Um, uh, it's great to see everyone here. Добре дошли. Много се радвам, че всички са тук. Добър ден. Добре дошли. За заместник председателя е удоволствие да може да председателства от време на време. Имам честа да председателства. Няколко съобщения. Имаме превод английски, френски, немски, испански, италиански, полски и български. Искаме да ви помолим да проверите качеството на звука и за да бъдете преведени, е, трябва да постъпва и видеосигнал. Както знаете, можете да натискате копчето, вдигнете ръка и изказване – Заседанието се предава на живо по интернет, така че много от тези, които не присъстват, могат да следят заседанието по интернет. Започваме с дневния ред, който ви беше представен. Имате ли коментари по предложения дневен ред? Не виждам коментари. И можем да считаме дневния ред за прият. Няма съобщения на председателя. Но няколко коментара за заседанието на координаторите, което се проведе преди настоящето заседание. Решенията на координаторите са както следва – първо, назначаване на господи Доран от Риню като докладчик по становището на АВКО за правото на инициатива на Европейския парламент номер 2 да се назначи колегата Сежурне от Риню за докладчик на постановище по укрепване на интегритета на институциите, като създаде независим орган по етичност номер 3 Господин Роберти от Социалисти и Демократи е докладчик по правното основание номер 4 провеждане съвместно заседание Юри Фем за жените в управителните съвети и задаване на съвместен въпрос на съвета номер 5 изпращане на съвместно писмо на ЕКОН. Това са съобщенията от заседанията на координаторите. Точка номер 3 одобряване на протоколите от заседанията, ако няма възражения до края на заседанието. Протоколите от заседанията на 15, 16 и 23 юни ще се считат за приети. Ако имате възражения, моля ви, свържете се до края на заседанието. Стигаме до следващата точка. Гласуването би трябвало да започне в 11.15, но за тази цел ще трябва да проверим кворума, доколкото разбирам, присъстват повече от 7 души, за да можете да гласувате. Гласуването ще започне в 11.15. Вие трябва да присъствате физически или да сте се включили дистанционно. В противен случай гласът ви няма да се брои. Точка номер 4. Петиция 0551 2019 внесена от Е. Разгръзко гражданство относно предпазни мерки срещу изборни измами на европейските избори. Докладчик е нашия председател Адриан Васкес Ласара. Надявам се, че той е онлайн, за да може да се изкаже е, на Комисията по петициите отправи искане през март месец за нашето становище по петицията и координаторите решиха да излязат със становище на заседанието си на 4 май. Проекто становището е, под формата на писмо е раздаден между нас и ние ще гласуваме. Гласуването ще бъде с дистанци... по дистанционната процедура. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че гласуването ще протече успоредно с работата на комисията. Какво друго? Ние вече сме установили наличието на кворум, вече сте получили бюлетини. Не мисля, че гласуваме за пръв път, така че едва ли е необходимо да повтарям как се прави това. И така. Председателите сега могат да вземат думата. Господин председател, можете да, вземе, да вземете думата, ако желаете. Не е необходимо. Не виждам да сте вдигнали ръка. Здравейте, господин председател. Благодаря ви. Извинявайте за връзката, тя беше лоша а, на предишното заседание. Комисията излезе със становище, и искаме да се изпрати на държавите членки за проверка на изборната процедура. Иска, ако не виждате проблем, искам да ви помоля да гласувате за. Благодаря. И така, обявявам гласуването за открито, но официално то започва в 11.15. Стигаме до пета точка. Това е становище по създаването на механизъм на Европейски съюз за демокрация, върховенството на закона и основните права. Докладчик е Комисията по основни свободи и ние се разбрахме да излезем със становище. Срока за внасяне на изменение 16 е юли, 12 часа на обяд. Искам да ви напомня за, на, за това, че становището ни се ограничава до някои въпроси. Мога да ги прочета, за да е ясно какви теми обхващаме. Достъп до правосъдие в областите на право в рамките на правомощията на Юри, съдебно обучение в областите на правото, по които Юри е компетентна, таблото на Европ... за правосъдие на Европейския съюз по отношение на гарантиране независимостта, безпристрастността, качеството, ефективността на съдилищата и съдиите в държавите членки по отношение на областта на правото под юрисдикцията в правомощията на Юри. Аспекти свързани с създаването на обща правна съдебна култура и култура в областта на върховенство на закона – организация и устав на Европейския съд. И искам да помоля колегите да се придържат към тези теми. Искам да дам думата на господин Вьолкен, който е докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че повдигнахте тази тема, ще използвам времето, за да обясня какво сме предприели до сега. Както знаете, нашата комисия ще даде своя принос към работата на Либе. Имаме споделени, споделени компетенции. Комисията ще публикува годишния си доклад през септември. Ние вече знаем, че доклада ще се, ще се занимае с четири области. За нашата комисия задачата е да се засили и укрепи гласа на парламента, функционирането на съдебните системи на държавите членки и независимостта на съдебната власт. Това предполага да се обърне внимание на въпроси като съдебно обучение, достъп до правосъдие за всички, специални права, права и възможности за уязвимите групи, равноправие на половете, особено в области, в които има случаи на възпрепятстване достъпа до правосъдие. Както бяхме свидетели през последните години, Е, съдебните системи са подложени на натиск поради промени. Това доведе до лишаване на съдилищата от независимост и подкопава основите на демократичната държава. Броят на тези случаи се увеличава. Принципът на върховенство на закона е изправен под заплаха. Съдиите не са свободни от политически контрол. Независимата и безпристрастна съдебна система е, е задължителен кръгелен камък на върховенството на закона. Изискването съдилищата да бъдат независими е от изключително значение, за да се осигури справедлив процес. И също така да се гарантира, че правата ни, проистичащи от съюзното право, са защитени. Обучението на работещата в съдебна система е също много важно за спазването на европейското право и изграждането на култура, основана на взаимно доверие и върховенство на закона. За съжаление, остават задължителни, значителни различия в обучението в държавите членки. Ето защо предлагам нашата комисия да призове Европейската комисия да запише причините за тези различия. Следващата стратегия за съдебно обучение – има какво да спечели от промени, особено по отношение на подготовката на съдиите за устояване на допълнителен натиск. Освен това, ние трябва да направим така, че годишния доклад за наблюдение да бъде допълнение към таблото за правосъдие. Там се дава възможност за сравнение между държавите членки възоснова на общи данни. Годишният доклад за наблюдение или мониторинг е, е задълбочено представене на конкретната ситуация във всяка държава членка. С тези инструменти ще може да се направи оценка на всички държави членки. И е, ще може да се проследи е, да се проследят всички нарушения. Последното табло посочи необходимостта от повишаване на а, информационните технологии, за да се улесни достъпа до правосъдие, особено за онези, които принадлежат към уязвимите групи. Гражданите трябва да имат достъпен начин да защитят своите права. Заедно с това в Съюза трябва да обръщаме специално внимание на това дали има достатъчно финансиране и да направим така, че всички пречки, които не дават възможност на някои граждани да има достъп до гражданите, да бъдат премахнати. Е, от липсата на ресурси не е причина да е, се отказва достъп до правосъдие. Комисията трябва да направи оценка за това как се използват процедурите за колективни е, искове, особено по отношение на дължината на процедурите. За нашата комисия е много важен мониторинга на спазването на директивата за подаващите сигнали. Те са много важни за докладване на нарушение на върховенството на закона и правилното спазване на директивите и регламентите е ключов елемент. Един друг много важен елемент е необходимостта е премахване на неравнопоставеността на половете в състава на съдилищата. И тук таблото показва, че и има какво да се предприеме, особено по отношение на равнопоставеността на половете. В висшите ешелони, според мен, е много важно да се предприемат мерки, за да се гарантира качеството и независимостта на съдебната система. В заключение, тези наблюдения са включени в е, проекто доклада. Освен това, имайки предвид, че проекто доклад е ориентиран към бъдещето, предлагам ние да се занимаем с заплахите за върховенството на закона преди те да възникнат и при необходимост да се задейства член 7. Превенцията от ключово значение – и споменатите въпроси имат ключово значение за спазването на върховенството на закона в съдебните системи в държавите членки. Както спомена председателя, срока за внасяне на изменения е 16 юли на обяд. Очаквам вашето участие и размяната на мнения с докладчиците в Сянка на 16 юли в 16 часа по тази много важна тема. Не само за нас в нашата комисия, но и за целия парламент и гражданите в Съюза. Благодаря за вниманието. Благодаря на докладчика. Сега давам думата на депутатите, които искат да се изкажат. Господин Кючук е първи от Сергей, uh, Надявам се да ме виждате и да ме чувате. Да. Thank you, thank you. And I would like to, to congratulate uh, uh, the rapporteur. Искам да поздравя докладчика за отличната работа по становището на Юри за създаването на механизма за демокрация, върховенство на закона и основни права високо ценя това, което каза господин Волген за независимата съдебна система. Господин Кючук, извинявайте, но не ви виждаме, така че не може да има превод. Няма видеосигнал. Чуваме ви, но не ви виждаме. Появихте се в началото. Сега ви виждаме, да. Сега ви виждаме. Благодаря ви много. Много ви благодаря. Чудесно. Та, на първо място искам да поздравя докладчика за отличната му работа, по становището на Юри, за създаването на механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни права. Е, високо ценя също така това, което каза господин Волкен за независима, безпрестрастна съдебна система, засилването на съвместните то доверие преодоляване на проблемите в съдебните системи на държавите членки. Докладчикът с право предлага една добра отправна точка и отлична основа за работата ни заедно. Като докладчик сянка за групата Реню, ще работя по изменения, за да доизгладим някои идеи в рамките на компетентностите на нашата комисия. Например, Justice Scoreboard, решенията на съда, основните права, така че очаквам срещата ни. Следващият е господин Любретон от Идентичност и демокрация. Благодаря ви, председателю. Сега, няма да се изказвам по основата на този проект, тъй като той не е върху която трябва, трябва ние да говорим. Ще говоря за юридическите аспекти само, които влизат в отчета или изготвения доклад. Конструктивно е предложението на колегата. Наистина, независимостта на съдилищата е фундаментално нещо, съответно нужен е справедлив процес за всеки един гражданин. Също така, трябва освен това, за да има такъв процес, са нужни много други елементи, като например достатъчна помощ съдебна, и механизми, които създаваме, като процедурата за колективните искове, които ще се използват както и опазването на подаващите сигнали. Имам няколко бележки, разбира се, които ще доведат от някои изменения, които ще предложа. Жалко е, че в параграф 2 се споменават скорошните нападения срещу правовата държава. Мисля, че така не сме конструктивно. Няма смисъл постоянно да се опитваме да говорим за миналото и за неща, които ще доведат до неразбиране, както и проблеми в параграф 3 идеята за обучението на съдиите. Една отлична идея. Но мисля да говорим за обучение по неправни въпроси е прекалено общо. Нужно е да се прецизира и да се каже, че ще е необходимо да имат повече социални и други такива компетентности други въпроси. Не разбрах формулировката на параграф 5, където говорим за връзка между принципа на субсидиарността, върховенството на правото на Съюза. Там също е добре нещата малко да се пояснят. И след това нещо друго важно. Има два пасажа, които малко ме натъжават. Първият е седми параграф, където Искаме да видим какви са уязвимите категории, които трябва да бъдат защитени. Се цитират два малцинства а, и мигранти. Сега не може да започваме да изборяваме уязвими категории и само да споменем две. Все едно те са по-важни от останалите. Това според мен не е добре. След това параграф 11 има една дума, която е странна, поне на френски, трябва да се преодолеят проблемите за равенството на жените и след това във връзка с културата. Искам да ви кажа, че не знам какво значи това във връзка с културата. Дали това е иллюзия на едно общество, в което всеки си има своята общност и се съдържи както искат. И тогава ви казвам, тогава като французин, аз съм против това. Тази дума култура или културен аспект там много ме притеснява. Трябва да се изясни какво имате предвид. Е, ще предложа свои изменения тук, е, но казвам, че това според мен може да бъде опасно. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Лабретон. От името на Зелените, госпожа Хаутала. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че съм удовлетворена от това, което е изготвил колегата Вълкин като докладчик. Това становище може малко дори още по-добро да стане. В неговото становище установявам и както той вече каза, ние трябва да подчертаем факта, че е нужно да има стъпки преди да излязат рискове в държави членки за задействане на седми член – мисля, че този механизъм трябва да бъде нещо като инструмент за смекчаване и като такъв може да изиграе своята важна роля. Нека да повторя отново колко е важно да има независим безпристрастен съд. И в различни държави членки забелязваме рискове, които се поставят пред съществуването на такива а, независими съдебни системи. Така че това трябва да го казваме многократно. За онези, които са професионисти в наказателно-правната система, в предишния законодателен мандат това становище тогава изготвихме с Либе за програмата Justice или правосъдие. Трябва да видим как финансирането на програмата ще се развие, тъй като това е програма, която беше жертва като че ли на едно по-голямо съгласие по МФР. И това, което каза господин Любретон, се отнася и не само до тези професионалисти, до комуникацията с съдилищата, но и други групи. Благодаря на Тимо Волкен за това, че ни припомни, че имаме колективни искове в държавите членки или процедура за подаване на колективни искове. Много се радваме, че на предишното заседание приключихме работата по възможността за обръщане към съда и директивата за представителните искове това ще бъде много важен инструмент и в трансграничен план. Говори се също за подаващите сигнали. Това е важно. Те играят важна роля също. Не знам дали думата културен или културно естество в 11-та точка трябва да ни притеснява толкова господин Любретон. Колегата каза, че преодоляването на проблемите в културата, в състава на държавите членки в смисъл на техните съдебни власти могат да попречат и така нататък. Но разбира се, ние можем да говорим с докладчика, за да видим какво има предвид тук. Един друг въпрос искам да повдигна, който според мен е важен и ще го повдигна при измененията. Много важна работа тече по-настоящем и в Европейската комисия за бизнеса и правата на човека. Както знаете, от 2011 година от приемането на ръководните принципи за бизнеса и човешките права, бизнес организациите носят отговорност за действията си. Много често техните действия отслабват правата на човека, когато нарушават такива и съответно има жертви. Агенцията за основните права извърши изключително сериозна работа и обсъди за това как жертвите на корпорациите могат да стигнат до правосъдие. Защото сега е дошло времето, когато нашата комисия може да изиграе важна роля. Имаме доклади по собствена инициатива и други такива и според мен те още не са прияти от председателите. Ще направя такова изменение. Благодаря на докладчика. Мисля, че това ще е принос към работата ни и то добър принос. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Още един депутат е поискал думата. Господин Дюран, заповядайте. Благодаря, господин председател, Съвсем бързо искам да реагирам на казаното. Споделям 100% това, което каза Алди. Хаутала. Благодаря на докладчика, но бих искал да реагирам на това, което го каза господин Любретон. Каза, че това може би французите ни притеснява. Хубаво ме да не говорим като французи и да говорим като европейци. Ние сме европейски депутати, но аз съм французи, на това ще кажа. Не смятам, че е нормално когато колегата казва такова. Много господин Любретон се е, така гордее с истерията и един вид е, защитата на многообразието едва ли не според него сега крие рискове. Точно обратното. което има културно многообразие, се роди Европа. Нашият е, хуманизъм, нашият интелект. Е, и мисля, че докладчикът и Хауди го каза има право да подчертая, че трябва да се изстава културното многообразие в рамките на нашия чудесен континент. Благодаря ви. Това е всичко. Съвсем накратко, между двама французи, няколко бележки. Благодаря ви. Винаги е много интересно, когато френските депутати си говорят помежду си по френски въпроси. И така, друг не се е записал. Да, а не. Господин Любретон, искате ли да кажете нещо? Да, явно не е приключил разговора между французите. И аз обичам да водя дебати с господин Дюран. Той е французин. Не съм го отричал. Разбира се, че е французин. Не. По тази точка, нека да бъдем сериозни. Безпокои ме. Безпокои ме думата култура ни или култура. Не става дума за общество като цяло, а се говори за структури, за съдебни системи. И ето тук вече защо го правим. Ако почваме да казваме, че в един съд трябва някой от такъв происход, от друг происход така да бъде третиран, то тогава какво ще стане? Ще излезе една система разделена на групи по общности. Не ме притеснява културата като цяло в обществото. Говоря за начина в който използваме думата културен тук в този контекст в 11 параграф. Благодаря ви за това пояснение. И така сега давам думата на представителя на комисията, господин Жонка. Дали сте онлайн? Моля, натиснете бутона с микрофон. Добър ден! Дали ме чувате? Чудесно! Благодаря ви за това, че ми давате думата, господин председателю. Благодаря и на господин Волкен за доклада, който е изготвил, както и за полезните предложения за съдебното обучение или обученията в съда. Както знаете, оценката на стратегията за обучение на съдитието показа различни а, постижения, що се отнася до цели, и ясно показва, че имаме един милион професионалисти, които са били обучени през последните 9 години, откакто бе е, прията последната стратегия на комисията, което е значим брой. Оценката също потвърди, че обучението на съдиите има своята роля при върховенството на закона. Искам да ви припо... прекръсна съвсем накратко. Може ли да гледате към камерата? За им преводачите е важно да ви виждат. Виждате ли ми лицето сега и устните? Другата камера сте включили, така че е добре не тази, която е на екрана, вие другата. Така е по-добре. Добре, благодаря ви. И така, благодаря ви за този дебат тази сутрин. Благодаря на господин Волкен за това, че споменава обучението. Това, което казах е, че правим една оценка, която бе направена тази година за настоящата стратегия за обучение. Тя показва, че тя е успешна, и по-специално, що се отнася до количествените цели. Един милион юристи вече са получили обучение по европейско право от 11-та година на Сетне, когато бе прията тази стратегия. Сега се подготвяме за новата. Тази оценка също потвърждава, че обучението на такива професионалисти играе много важна роля и за върховенството на закона не само посредством обучение по същество, т.е. върховенството на закона, но и по умения, които наричаме занаячийството, уменията на съдиите. Трябва да познават европейското право, стандартите, както и умения да се работи като съдя или в сферата съдебната система, т.е. да се използват тези познания в ежедневието и да се дава отпор на натиск, както каза господин Волкен. А, при обучението на съдии е, с високо качество те подобряват уменията си, знанията си и така върховенството на закона в Съюза се повишава. Те трябва да са запознати с европейските стандарти, върховенството на закона, както и принципите на прецедентното право. Европейската комисия поиска от EJTN да работи по този въпрос. Тази мрежа публикува указания за обучение на работеща съдебната система за върховенство на закона. Във всички държави членки ще се ползва и се надявам да бъде интегрирана в учебните планове и програми. Те публикуваха също и книга за стандартите за практикуващите. Те ще бъдат разпространени сред съдиите и винаги припомняме на държавите членки да използват тези указания, този наръчник. Сега ние се опитваме да подготвим актуализирана стратегия за обучение на съдиите, тъй като тази сега приключва в края на годината. Ще ви информираме и вас и съвета за случващото се. И искаме да благодарим на комисията Юри, както и на господин Волкен за това, че се използва това като един инструмент, който помага на върховенството на закона и сме готови да работим с вас и с вашата комисия, както и членовете на комисията по тази тема също. Благодаря ви, председателю. И аз ви благодаря. И с това приключваме тази тема. Както казах, крайният срок за изменение е 16 юли. Преминаваме нататък. 6 и 7 точка. Това са две файла, които ще разгледаме заедно. Да. Това са двете точки, които са за резултатите от триалози, които се състояха за сътрудничеството между съдилищата при събиране на доказателства по търговски въпроси и за връчване на документи по различни теми по тази въпрос и двата въпроса са много важни за подобряване на сътрудничеството между съдилищата. Вторият триалог по този въпрос беше на 30 юни. И сега ще чуем доклада от тези три странни срещи ще дам думата на господин Радев. Надявам се да е онлайн. Ами, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на 30 юни, в последния ден на Харватското председателство, се проведе втората тристранна среща по преговорите по регламента относно сътрудничество между съдилищата на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела и Регламента за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски въпроси. И искам да благодаря на моя скъп приятел господин Роберти за прекрасното сътрудничество и за неговата отдаденост на тази кауза. Така успяхме да постигнем политическо споразумение по текстовете. Благодаря и на докладчиците в сянка за тяхната подкрепа по време на целия преговорен процес. Благодаря и на секретариатите на жури и на политическите групи за неуморната работа и усилията, които положиха, за да постигнем това споразумение. Като докладчик ще се спра на регламента за събиране на доказателства. Този регламент представлява важен инструмент за европейското съдебно сътрудничество. С него се създава общоевропейска децентрализирана информационна система за пряко и бързо предаване и изпълнение на молби за събиране на доказателства между съдилищата и се определят точни правила относно формата, съдържанието и изпълнението на такива молби. Целта е да се постигне по-гладко функциониране на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и на вътрешния пазар, като се увеличат ефикасността и бързината на трансграничното събиране на доказателства. По време на триалога бяха обсъдени два основни въпроса, а именно срокът за прилагане на регламента и въпроса дали по-подробното описание на IT системата трябва да се извърши чрез делегирани актове или актове по изпълнението. Предвид пандемичната криза за нас беше приоритет да постигнем по-бързо прилагане на регламента от 7 години, които бяха заложени в общия подход на съвета, ние успяхме да постигнем 4 години и 3 месеца за прилагането на информационната система, което се доближава и до първоначално залегналата позиция на парламента от 4 години. Разпоредбите, които приехме, ще окажат реално влияние върху ежедневието на всички европейски граждани. Внедряването на новите технологии в правосъдната система ще направи процедурите по-бързи и по-евтини за европейските граждани. Исканията за събиране на доказателства ще бъдат изпращани директно, бързо и надежно между съдилищата на държавите членки, като същевременно се насърчава използването на видеоконферентни връзки. Постигнахме успех и като предвидихме възможност при липса на отговор от органите на замолената държава искането за събиране на доказателства да се счита за прието. По този начин производствата няма да се блокират и ще текат по-бързо. Акцентирахме и върху защитата на информацията и поверителността при събиране на доказателства, така че личните данни, считани за неуместни в конкретно дело, да бъдат изтривани незабавно. Остава ни още малко работа с германското председателство тъй като взехме решение крайният текст, който ще бъде прият от Съвета и от Европейския парламент, да бъде във формата на преработен регламент, а не на регламент за изменение. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Господин Роберти, очакваме сега да чуем вас. Allora, grazie, io mi assumo. Благодаря. Аз се присъединявам към думите на колегата Радев. Благодаря му още един път за чудесното сътрудничество и за колегиалността, проявена по време на преговорите. Няколко кратки съображения за двата регламента. Постигнахме много важен резултат чрез гарантирането на основните свободи. Позоваваме се на принципа на недискриминация и справедливия достъп до правосъдие, така че никой гражданин на Съюза да не бъде в неблагоприятно положение. Вторият важен въпрос, поред мен, е свързан с, с тратирането на личните и неличните данни в съответствие с общите насоки за защита на личните данни. Ние постигнахме споразумение за електронния кодекс. Това ще бъде система, която е свързана с децентрализирани информационни системи. Те ще се използват във всяка държава членка. При уведомлението независимо от това дали че се приема или отхвърля документ, предвидени са и езикови възможности. Също така са предвидена сигурност на предаването на документи, както и принципа на справедлив процес при събирането на доказателства, независимо от избраните технически средства. Целта ни е да осигурим за граждането сигурни норми за трансгранично съдебно сътрудничество и пространство на правосъдие. За, ние искаме да се дефинират техническите спецификации на електронната система. Системите за изпълнение, сроковете за изпълнение са по кратки. Както напомни колегата Радов, 4 години и 3 месеца вместо първоначално предложените 7 години. В заключение аз смятам, че текста ще че е много важно това да бъде документ за, преработен документ, а не за изменение. В всички от това, което приемаме е много важна стъпка напред за Европейския съюз. Благодаря за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси и наблюдения. Благодаря. Сега думата има всеки колега от парламентарната комисия, който иска да се изкаже по двете теми. Не виждам заявки за изказвания онлайн. Не виждам заявки от колегите тук. С това благодаря на докладчиците за отличната работа, благодаря на докладчиците в Сянка и, както казахме, с законодателите са постигнали съгласие на техническо ниво за преразглеждане и изменение на регламента. Триалогът ще е, трябва да потвърди това и ще се състои е, вероятно е, на 16 юли, но трябва да потвърдим датата. С това приключваме тази точка и се връщаме на предходната защото избързах и не дадох думата за окончателна оценка на господин Волкен, за да приключи е, дебата. Извинете ме, господин Волкен, ако все още сте на линия, заповядайте. Yes, I'm still here. Uh, number... Да, да. Няма проблем, случват се такива неща. Знам, че и председателите на събрания се нуждаят от малко обучение за председателстването, така че никакъв проблем. За дебата исках да дам и е, своят е, отговор на изказванията на колегите. Първо, много се радвам, че е, Хайди е положително настроена към моя проекто текст – за мен е много важно това и благодаря. Аз съм докладчик в сянка за правните програми и за това ме интересува и проблема с финансирането и се радвам, че той се повдига отново. А що се отнася да се върнем отново на формулировката пропуски или недостатъчни изравнявания в културата, смятаме, смятам, че там е въпроса да се отрази не само равнопоставеността на половете, но и представителството на различните групи, които изграждат обществото. И а, е, определено, а, е, съвсем умишлено казвам а, е, пропуски в равнопоставеност по отношение на а, половете и на културата, защото има проблеми в това отношение. А, особено в по-високите нива на съдилища. В края на краищата Европейският съюз. А, не се състои само и единствено от бели мъже. Така че състава на обществото трябва да бъде отразен е, в съдилищата. За това ми се струва, че трябва да се вкара и въпроса за е, пред... културното представителство. Комисията така, тази програма за така наречения занаят на съдиите се е, работи и мога да кажа, че обучението на съдиите е действително от изключително значение. Благодаря и очаквам с нетърпение нашето общо заседание в четвъртък. Добре, с което се връщаме отново на дневния ред, поне по точка разни от мен няма нищо. Не виждам и други заявки за изказване. Следващите ни заседания имаме съвместно заседание с Авко утре, вторник от 9.30 до 11 за съдебни решения на национално ниво и на Европейския съд. След това на 2 септември в сряда имаме заседание на комисията и един коментар по гласуването. То продължава. Ще оставим до 12.15 връзката. Тогава ще приключи гласуването, а резултатите ще оповестим по имейл и на сайта на комисията. Както се оказа, свършваме по-рано, отколкото се очакваше. Благодаря много за така бързата и полезна среща и ще се видим отново в септември.